Dear colleagues, уважаеми колеги, уважаеми колеги, време е вече да започнем. Както обикновено е трудно да започнем на време с следобедната сесия, но имаме само час и половина за провеждане на дебата. Имаме и много важен гост Ще имаме обмен на мнение с госпожа Кристиана Фегерес, която е изпълнителен директор на EFCC към ООН. Искам да благодаря на госпожа Кристиана Фигерес за това, че дойде тук при нас този следобед, като отбивка по пътя и до конференцията в Париж. На 23 септември ние ще гласуваме за доклада във връзка с новото споразумение, международно споразумение в Париж. Ще говорим и за сегмента на КОП-21, конференцията на страните 21. Започваме с работа по намаляване на въздействието върху околната среда правно обвързващо международно споразумение за действията, срещу, за действията за борба с въздействието върху климата след 2020 година. Идеята е да се намалят парниковите газове до 2020 година и от гледна точка на това ние се опитваме да направим изменения, за да можем да се справим със своите ангажименти, поети по втория протокол от Киото. Европейските страни събират средства за намаляване на въздействието и също така за повишаване на капацитета на развиващите се страни. Ние имаме и задължение да предоставяме средства в размер на 1 милиард щатски долара годишно. До 2020 година давам думата на нашата гостенка. Сигурна съм, че комитета ще се радва да чуе какво имате вие да ни кажете във връзка с мерките за намаляване на въздействието преди срещата в Париж, която ще се проведе през месец декември. Заповядайте. Благодаря много. Благодаря на всички за поканата да се присъединят отново към вас. Винаги е чудесно да ви гостувам в тази зала, да видя някои стари приятели, някои нови приятели. А също така искам да ви благодаря и за подкрепата, която получихме от всички за ратификацията на втория период на пълен ангажименти по протокола от Киото. Националните ратификации текоха доста бързо, като се има предвид, че от политическа гледна точка потвърждението, че всички страни, които приемат обвързващи споразумения, всъщност имат намерение да ги прилагат и да ги ратифицират. Това е много важно политическо послание преди конференцията в Париж, така че благодаря ви много за тази помощ и очакваме държавите членки да приключат процеса на ратификация, за да можем да ви добавим в списъка на ратифицирали страни. Искам да направя две неща много бързо. Всъщност този следобед, не сутрин. Първо ще ви дам актуална информация къде се намираме ние в процеса. Няма да ви занимавам с преклено много подробности, но след това ще навлезна в подробности по няколко неща, които са общи за всички нас. Например, как ще дефинираме степента на амбициозност в Париж. Първо, по отношение на процеса, вие със задоволство ще чуете, че в момента работата, която предстои, е съставянето на така наречената нулева чернова, нулев проект на истинското споразумение от Париж. Тези от вас, които са работили вече поне 4 години по този въпрос и сте се чувствали като бременни с този проект 4 години, мога да ви кажа, че раждането започна, главичката се показа и бебето ще излезе на 1 октомври. Тогава ще излезе споразумението от Париж, заедно с решението, което ще го допълва. Но вече мога да ви кажа, че процесът е много продуктивен и всички вие ще бъдете наистина впечатлени от прогреса в, отбелязан по отношение на документа, в сравнение с документа, който вече имаме. Така че чакайте с нетърпение 1 октомври, защото тогава ще имате повод да се усмихнете. След това знаете, че ще има разглеждане, след това октомврийската сесия, предварителната сесия преди КОП в Париж и накрая през декември ще приемем споразумението в Париж, ако всичко е наред. Би било чудесно, ако този път, за първ път, ще можем да се справим без излишен драматизъм и без забавяне. По отношение на съдържанието. Нека ви кажа малко повече за степента на амбициозност. Има много подробности в споразумението, макар и то да е кратко. Искам обаче да ви запозная с идеята за степента на амбициозност, защото всички ние гледаме това и си задаваме въпроса. По какъв начин ще създадем тази идея за амбициозност? Има три фактора, които ще помогнат за това с течение на времето и които са част от Парижкото споразумение. Първият вариант, основната линия, е национа, определен национален принос, така наречените INCDs. Сега имаме 62 такива ангажимента. Очакваме още няколко така че горе-долу сме постигнали покритие на 70% на световните емисии и се надяваме, че ще стигнем тази цифра до края на годината. Това обаче не е цялата амбициозност, амбиция на този документ, а началото и само. Това е което страните могат в момента да осъществят с настоящата технология и като се има предвид под паричните потоци. Изпълнението на тези ангажименти всъщност ще позволи да се приемат много повече законодателни нормативни актове във всички страни, които ще подпомогнат нашата цел. Тези ангажименти определено няма да доведат до целта за намаляване на световното затопляне с 2 градуса. Ако решим да се откажем от тези ангажименти, 4 или 5 градуса ще нарасна температурите до края на века. С тези поети ангажименти, вероятно около 3 градуса ще е световното затопляне, така че наистина можем да видим каква е разликата, защото 3 е по-добре от 4 или 5, но все още е неприемливо. За това част от амбицията на това споразумение е да зададем основна линия, която е различна от нещата такива, каквито са в момента. Но второто нещо, което искам да ви кажа е, че споразумението от Париж няма да е нещо статично а по-скоро ще бъде детонатор на един процес, който ще продължи десетилетия, за да може с течение на времето да се увеличава амбициозността на целите. Това е логиката на Парижкото споразумение на всеки 5 или 10 години. Още не е решено дали ще е на 5 или на 10 години, но на такъв период всички страни ще се събират, за да видят какво са изпълнили в съответствие с поетите ангажименти и ако е необходимо, ще могат да си зададат по-амбициозни цели. Трето нещо, свързано с амбициите на това споразумение, е да имаме крайен резултат, който е строго фиксиран в това споразумение. Така ли, е, че никой не се качва на превозно средство без да знае къде отива. И само ако имаме зададена крайна цел, ние знаем как напредваме по пътя си. Дали отиваме напред към желаната посока или се връщаме назад. Същото нещо ще бъде приложимо и за това споразумение. Ангажиментите представляват жалонен стълб, но ние трябва да знаем кой е крайният резултат за да можем да видим каква е разликата между това, което сме си задали като крайна цел, а именно неутралност на климата до края, до, до средата на века. За да можем да възстановим баланса между това, което ние произвеждаме и това, което планетата може да абсорбира. Тези три неща за мен представляват една триада, ако искате, можем да наречем по отношение на амбицията заложена в споразумението от Париж. Всичко това вече е направено под формата на проект и те първа трябва да бъде преследвано като цел, трябва да бъде потвърдено и трябва да бъде заложено в споразумението от Париж. Така че надявам се, а, правилно сте разчели това, което ви казвам. Имаме много работа, която да свършим, за да сме сигурни, че според Париж максимално амбициозно. От друга страна разбирате, че такова ниво на амбиция, което се опитваме да постигнем, не може да бъде постигнато при споразумение между 195 страни, без да се предложи помощ на развиващите се страни, защото за тях това би трябвало напълно да промени економическия модел, който те в момента следват и който всички вие сте следвали през последните 100 години. Така че не само, че трябва да храним, облечем и настаним тези 2 милиарда човека от развиващите се страни, но трябва да го направим по един въглеродно неутрален начин. Няма никакви съмнения, че финансови и технически помощи за развиващите се страни представляват много важна част от пъзела в Париж. И нещо, което искам да добавя по отношение на амбицията. Имаме уникална възможност, която не беше на разположение през последните 6 години, най-накрая да признаем ролята на всички на всички участници, които не са национални правителства. Става въпрос за корпорациите, за неправителствените организации, за гражданското общество. Мисля, че всички вече работят агресивно по намаляване на въздействието върху климата. Споразумението от Париж ще позволи да признаем техния принос и да видим, че всъщност вече това, което те правят, се припокрива с целите поставени за националната правителство, но също време може и да ги подпомогне. И тук ще спра. Надявам се, че това е достатъчно, за да наостри апетита ви за да ми задавате въпроси и за да проведем дебат. Благодаря ви. Благодаря много, казва председателя. Можем да започнем с първите два въпроса. Давам думата на господин Лизе от НП. И ще напомня на колегите да се вписват в две минути, ако им е възможно. Благодаря много, господин председател. Госпожо Фигерес, много благодаря за направената презентация. Мисля, че стратегията, която предлагате е реалистична и амбициозна. Не можем да си представим как в Париж всички проблеми изведнъж магически ще бъдат разрешени. И всички ще можем да си сложим с удоволствие лавровите венци след един единствен ден на работа. Трябва да продължим да работим за своите цели и на края на процеса надяваме се да успеем да постигнем целта от 2 градуса. Важно е това да влезе в текста. Бих искал да ви окоръжа преди конференция да се фокусирате върху въздушния транспорт. Знам, че след протокола от Киото има развитие но истината е, че не отбелязваме напредък в тази област и ако сме много късметли, правителствата ще трябва да се съгласят до 2020 година да не могат да увеличават емисиите, ако не могат да ги компенсират. Например, циментовата индустрия, стоманопреработвателната индустрия, всички те признават, че трябва да намалят своите емисии. Много по-меки сме с въздушните превозвачи, отколкото сме към другите индустрии и за това трябва да стане ясно на въздушните превозвачи че трябва да намалят своите емисии. Климата се нуждае от намаляване на емисиите, защото не може да понесе тежеста. Благодаря. Социалисти и демократи Матиас Гроте. Благодаря много. Всички ние, включително и ние в парламента, сме много за приемането на резолюции. Трудностите обаче са в подробностите, така че много често се случва духа да е силен, но плата да се изкушава, така че трябва нещата да се движат на международно ниво. По отношение на въздушния транспорт имаме сериозен отпор, така че се надяваме това да може да влезе като част от преговорите, да отбележим процес. Говорим за 20 милиона човека, които в момента бягат. Бягат от война, бягат от катастрофи. И Оксфорд университет е, ни каза, че 200 милиона бежанци трябва да очакваме до 2050 година. Така че наистина ми е интересно да чуя каква подготовка тече за това, дали това е част от международната програма или въобще не се дискутира, защото ако не направим нещо по отношение на контрол на климата, ако не променим нещата, то тогава изведнъж най-бедните от бедните жителите на Африка ще трябва да бъдат принудени да напуснат своя континент. Дали това въобще се обсъжда? И по отношение на търговията с емисии, цялата тази област, говорим за реформа. Видяхме предложението на комисията, което е добро и балансирано, но къде точно е ролята на Европа във всичко това? Тук, в парламента, има колеги, които казват, че в Европа не се прави достатъчно, но също времено има други, които казват, ние правим толкова много, че рискуваме конкурентоспособността на европейската промишленост. И така, как изглежда Европа от извън Европа? Благодаря и за ЕКР госпожа Гърлинг. Радвам се да ви видя тук. Искам да задам малко въпроси за процеса в Париж. Знаем, че напредъка е бавен. От време време се ускорява, но понякога отново се забавя. Става ясно, че колкото повече наближава датата, толкова повече нараства напрежението. Всъщност остават само 5 дни от преговори преди стартирането. Така че, как гледате ви на техническите дискусии? Дали те отговарят на напредъка на политическо ниво? Дали технически а, преговорите преди Париж ще ни позволят това споразумение да, да, да бъде подписано бързо? Благодаря много. Сега се чуем представител на АЛДЕ, господин Галбани. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашата гостенка за това, че дойде тук. А ако може да гласувам, вие да определите как ще стоят нещата в споразумението по отношение на споразумението в Париж, бих гласувал веднага за вас. Вие говорите много директно. Говорите за настоящите ангажименти, които горе-долу ще покрият 70% от световните емисии на въглероден диоксид. Ако Китай, САЩ и Европа участват, то ние вече горе-долу покриваме 70%. Въпросът ми обаче е свързан с три други страни, които са големи и които излъчват много емисии Индия, Бразилия и Индонезия. Дали техните правителства вече са уведомили ООН? Какви ще бъдат техните ангажименти, кога могат да ги очакват? Притеснявам се, защото няма отчетен напредък. Може би може да ни кажете нещо повече по този въпрос. И накрая, господин председателю, целият въпрос свързан с финансирането. 100 милиарда, които трябва да бъдат намерени по някакъв начин след 2020 година. По какъв начин вие виждате това включено в споразумението от Париж? Особено като се има предвид и по техническите бюджетни проблеми, именно това е дългосрочен ангажимент и често правителствата не могат да поемат такива дългосрочни ангажименти. Може би може да ни разкажете малко повече по това. Заповядайте. Благодаря. А сега за обединена левица имате думата госпожа Минер. Благодаря, господин председател. И аз благодаря на госпожа Фигерес за това, че дойде днес на заседанието на нашата комисия да обменим мнение по този въпрос. Дълбоко уважавам коража ви, госпожо, както и факта, че вие се опитвате да се справите с тази котия на Пандора. Никак не е лесна задачата ви. Не можем да се справим само с тези национално определени приноси. Необходимо е да се попълни липсващата празнина. Необходимо е наистина да се постигне амбициозно споразумение, за да избегнем бедствието за целия свят. И господин председателя Юнкер каза миналата седмица, че наистина следващите беженци е, ще бъдат беженци гонени от промяната на климата. Изключително важно е да имаме предвид това, имайки предвид и плана за действие от Бали, както и с конференцията на страните 2012 година. Нужно е да направим нужното а, и за а, бедните страни. Те трябва да дадат своя принос. Знаем, че задачата не е лека, но съвместно можем да постигнем успех в Париж, именно ако вървим по този път. Така можем да гарантираме, че ще можем да постигнем заложените от нас цели. Водещите в света, разбира се, водят, но ние трябва да се получим и от техния успех от успех и неуспех, а също така развиващите се страни трябва да излекат своите полуки от постигнатото и от останалите. И сега неизбежно стигаме и до споразумението за партньорство и търговия с Съединените щати. Преговорите не са приключили, все още нямаме и доклада във връзка с климата, но а, между а, Европейския съюз и Канада. Процесът е приключил и докладът за околната среда също е съвсем ясен. Знаем докъде води интензифицирането на економиката и съответно проблемите, до които води. Надявам се, че ще имате предвид всички тези проблеми. Как ще подходите? Благодаря и сега за зелените. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожа Фигерес в Европейския парламент. Високо оценявам факта, че сте тук сред нас, имайки предвид изключително натоварената ви програма. Няколко въпроси насочени към вероятно трудни за Европа въпроса. Ще бъде интересно да чуем вашето мнение относно постъпките и постъп по позицията, която Европа следва да заеме по тези въпроси. Имайки предвид сегашните обещания с националния принос по отношение на 2%, знаеки, че нещата няма да могат да бъдат реализирани така, че да отговорят на заложените цели, как ще подходим в Париж? За Европа винаги е трудно, имайки предвид продължителността на периода за ангажименти. Мига, в който се установи процента, ние в Европа като като че ли сме готови и доволни да запазим постигнатото за 10 годишен период. Но от гледна точка протокол от Париж, вероятно е нужен този период да бъде 5 годишен. Така че да има цел за 2025 година и да не говорим повече за цел за 2030 година. Интересно ще ми бъде да чуя вашето мнение по този въпрос, защото всички знаем какво е поведението на Европа в периода, в който се прави преразглеждане. И ние казваме, че може би след 2020 година ще имаме по-амбициозен цел, а сега вече като че ли не говорим за това, защото дебатите и разискванията в Европа стават все по-сложни. Така че ако а, а, говорим а, в срок 2030 година, като стигнем 2025 година, може би няма да въобще и да мислим каква по-амбициозна цел да си поставим за периода по-нататък. Що се отнася до финансовата страна? Европейците винаги водят спорове, когато има достатъчно финансиране, как да се финансират политиките в областта на околната среда. Но знаете, че е, много от развиващите се страни в Париж ще искат да имат информация с какви средства ще разполага, така че да не бъдат изненадвани всяка следваща година. Какво да предприеме повече Европа, вместо да се крие за проучвания, да кажем, е добре, ще има някакви 100 милиона евро за някакви цели. Но необходимо е наистина да се навлезе по-подробно в темата за финансиране и да се ангажират и финансовите ни министри. Благодаря. И сега Европа, свобода, и демокрация. Господин Перичени, благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, доктор Фигера, за това, че сте сред нас днес. И така, сега ще продължа мисълта и на колегата. Пет годишно преразглеждане бе изискано като период от развиващите се страни, но от европейска гледна точка, богатите страни, които са причинители или основни причинители на това замърсяване, отстояват един друг период, не по-малко от 10 годишен ангажиментите са така разнопосочни, отдалечени, че надали ще успеем да постигнем целите под 2% промяна. Така че в крайна сметка изключително важно е ангажиментите да бъдат ясни и проверими и най-вече задължителни, обвързващи. Що се отнася до политиката за декарбонизация, имайки предвид разчетите и въглеродния диоксид, е, емисиите му, имайки предвид също така известните ни резерви на въглерод. Те са 2,7 гигатона ако са верни разчетите. И в, имайки предвид е, изискванията е, за промяна в климата да бъдат под 2 градуса, това означава, че трябва да се изгори съвсем различно количество изкопаеми горива. Това пък от своя страна означава, че трябва да има обвързваща политика, която да а, накара всички да изгарят по-малко от тези горива, което трябва да бъде валидно и за бъдеще. В противен случай няма как да постигнем обвързващите цели на този план. Благодаря и сега Европа на нациите и свободата. Е, Мадам ли секрет... Благодаря. Аз също бих искал да ви благодаря, госпожо секретар, за присъствието днес. Е, въпросът, по който разменяме мисли, е толкова важен и още повече, че е, нашия парламент е приел редица законодателни текстове с пряко въздействие върху ежедневието на стотици милиони хора. Вашето предложение е стратегическо в такъв смисъл, че вие сте в контакт с крайно различни една от друга страни и как е, ООН е, е, би могла да води борба с промените на климата, обединявайки страни, които са така различни економически. Страни, които смятат, че екологичните изисквания възпират развитието им. И по-конкретно, можем ли да очакваме международно споразумение за климата – след като най-големите замърсители не приемат задължителни норми. И става дума за споразумение в интерес на всички, а не в ущърп на европейските страни. Аз зададох въпрос на Европейската комисия за е, въздействието на намаляването на парниковите емисии върху економическия растеж. Отговориха ми, че от 9,2% намаляване между 2008 е, и 2012 2, и нещо процента се дължат на падането на економическата активност е, в Европейския съюз. Е, и при това оказва се, че за да спазим поетите ангажименти, сме принудени да се лишаваме от економически растеж и благосъстояние в ущърп на нашите съграждани. Благодаря. Благодаря ви. Нека сега да чуем госпожа Фигерес да отговори на току-що зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Ще си позволя да групирам въпросите. Ще започна с последния. Уверявам ви, че Парижкото споразумение не е предназначено само за някои, то е за всички, без изключение страни и всички страни е, все така заявяват своята е, привързаност е, към едно парижко споразумение, което да ги подкрепи в намеренията, които току-що формулирахте. Как фактически целта е да увеличим брутния вътрешен продукт, като от друга страна намалим емисиите на парникови газове. Това е смисъла на, Европе... на Парижското споразумение, което се готви. Най-късно на 27 септември Индия ще заяви своя ангажимент. Индонезия скоро. Както се казва, все още нямаме дата, срок от Индонезия, но колкото разбирам, общо взето страните от Г-20 ще положат всички усилия да спазят крайния срок през октомври, за да бъдат включени в обобщения доклад, който ще излезе на 1 ноември. Индия, конкретно питахте за Индия, е, наистина е изключително важна страна. Никой не попита за Китай, между другото, но Китай също ще представи своите национални ангажименти. Индия е много интересен случай предвид разликите между Индия и Китай. И тази разлика трябва да се подчертае. Е, знаете, е, сегашният министр е, на министър-председател на Индия, преди да стане министър-председател на страната, възприе доста категорична позиция, искаше да се свика е, е, среща на най-високо е, равнище, посветена на слънчевата енергия, с цел да се финансира развитието на прякото освояване на слънчевата енергия в района на 15 градуса северно и съответно южно от екватор. Значи Индия се стреми да върви по високотехнологичния път. Е, по този начин да решава проблема за емисиите, като възниква тук въпроса за е, индустриалната собственост, е, режима на защита на индустриалната собственост в международен мащаб. Е, съжалявам, няма да говоря за отношенията с Канада. Е, Канада между Европейския съюз. Е, на някои въпроси няма да отговоря. Те са в случая по-скоро ваша работа, отколкото моя. Сега, ИКАО и Международната морска организация за съответните видове транспорт. Конвенцията е структурирана по национални емисии, съответно емисиите от въздухоплаването и морския транспорт са международни и не са включени. Ние сме съдействали на двете международни организации, които се опитват поне да изравнят кривата, вместо да търсят обръщане на процеса. Определено не и преди Парижската конференция, не и в краткосрочен план тези две организации не са настроени да работят за намаляване на емисиите от съответно единия и другия вид международен транспорт. Значи, по-настоящем те се занимават преди всичко с постигане на ефективност на експлуатационните характеристики. Това, разбира се, в е първото приближение към постигането на, на целите. Оттам нататък вече трябва да се мисли за истински намаление. Сега, как да се справим с така наречената принудителна миграция? Изключително тежка, трудна ситуация. Всички видяхме фотосите е, по телевизията и всеки път, когато аз виждам един такъв случай, на ум го е, умножавам по, по хиляда, по милион, по сто милион. В проекто текста е, е, редица страни са включени в така, графата е, щета и, и, и, и вреда ще се търси някакво институционално решение е, за е, преодоляването на този проблем на миграция от такива мащаби. И е, явлението вече е, вече буди тревога, защото според мен то трябва да се избягва на всяка цена. На всяка цена трябва да се търсят изпреварващи действия, за да не се стига до, до такава неуправляема миграционна вълна. Що се отнася до националните ангажименти и сроковете на преглед 5 и 10 години, някои страни представят ангажиментите си до 25-та, други до 30-та година. Несигурно какъв ще бъде изходът от разговора по този въпрос, но догадката ми е, че ангажиментите ще бъдат приети за съответните страни, независимо от срок. Тоест всеки ще си определя срок. Но ще има обща договорена периодичност на прегледа. Е, така че дори националния ангажимент да е за 10 годишен срок – прегледа ще се осъществи и съответната страна ще участва в него, да кажем, след 5 години. Мисля, че на 5 години е, ще се ще договорят страните. И дори по-настоящем се говори, че е, страните, които са се ангажирали за 10 годишен период, ще имат възможност е, да Пазят ангажимента си изпреварващо към срока на преглед, а не по-късно, както първоначално са се ангажирали. Нали, но, но поначало това споразумение е насочено към оказването на съдействие, отколкото към санкциониране. Така че може да има призив, но не съм сигурна, че в Парижското споразумение ще бъде прогласено някакво недвусмислено задължение. Но ще видим за какво и как ще се договорят. Е, що се отнася до различните равнища на работата, експертното и политическото, казвате вие, за първ път всъщност след 2009 година Конвенцията за изменението на климата се работи на три, не просто на две нива. Значи на експертно равнище с преговарящите страни, пряко след това на политическо равнище с министрите и също така на най-високото равнище се работи на държавните и правителствените ръководители. Самия генерален секретар, е, заедно с е, канцлер Меркел, с президента Оланд е, и президента на Перу. Тази четворка се е нагърбила с задачата да влезе в контакт с партньорите си, държавни и правителствени ръководители, и да ги въвлече в разговорите предвид дългосрочния характер на Парижкото споразумение. Тук не става въпрос за 5-10 години. Става въпрос за трасиране на пътя за поне няколко десетилетия, ако не и половин век. И предвид огромното преобразуващо въздействие на, на такъв един документ, на такава една бъдеща договореност, е, през септември в Нью-Йорк ще бъдат свикани държавните и правителствените ръководители и съответно в Париж на 30 ноември е, в понеделник на първата, първия ден на конференцията. Обичайно държавните и правителствените ръководители се канят на края, но сега именно за да дадат тласък от най-високо ниво на работата, те ще се съберат в началото на конференцията. Имаме съответно връзки между тези три равнища на работа и се опитваме, доколкото е възможно, да опозотворим растящия консенсус на всяка от тези три равнища, на всяка поредна редакция Та, за плановете за декарбонизация на економиката, е, вече в, в проекто текста има такъв призив към държавите членки да внесат такива планове. Това не би следвало да бъде кой знае какво отклонение от националните ангажименти. Тук става въпрос за конкретизиране на политиката на, на всяка страна към постигането на е, изпълнението на ангажиментите. И фактически става въпрос за националната реализация и изпълнение на Парижското споразумение. Но няколко думи за това, че развиващия се свят се учи от грешките си. Да, така е. Но от друга страна, развиващия се свят е свидетел на благоденствието на развития свят, благодарение на изкопаемите горива. Така че развиващия се свят се учи не само от грешките на развития свят, а и от <laughs> е, неговите предимства – в край на краищата всяка страна има и, и правото, и задължението да осигури благоденствието на своите граждани. Както и тук, макар и по различен начин, общия ангажимент на Европейския съюз за европейските граждани. Така че и право и задължение да се търси благоденствие, но по един нов начин. И от тук огромното предизвикателство. И така стигаме до финансовата страна чук да се казва тук за това, че някой би се опитал да се скрие зад доклада. Е, може да се тълкува до някъде и така, но мен ми се струва обаче, че докладът на ОИСР ще бъде много полезен, тъй като той ще очертае базата, стартовата позиция. Е, ще хвърли поглед назад към миналия период, е, ще е, констатира постигнатото, е, специално и по финансирането, и частно, и държавно към 2012 година, и още до 2014. И това е изключително важно като равносметка. Да видим докъде сме стигнали по отношение на финансовите потоци, както от публични, така и от частни източници. И вече транзивен въпрос е и от тук нататък какво? По-нататък какво? понеже е поет ангажимент и никой не може да отстъпи от него за 100 милиарда до 2020 година. И ние далеч не сме там. По последни данни сме някъде на 40-50 милиарда и то ако абсолютно всичко се събере на куп. Значи, е, напълно разбираемо е очакването в Париж да могат да се договорят и огласят е, етапи за постигането на 100 е, милиарда до 2020 година. Значи ще се пита, кое може разумно да се очаква за оставащите години. И честно казано, нищо неразумно няма в тази цел, защото тези финансови потоци са факт. Енергийната ефективност, възобновяемите енергоисточници стават все по- интересни като инвестиционни възможности и световния капитал тече в тази посока. Е, така че е, няма защо да. Няма причина да, да, не, да не очакваме е, хвърлянето на светлина върху тази етапност до 2020 година. Сега как да се включи всичко това споразумението не е лесно, понеже информацията е от различни източници. Ние работим сега по, по а, а, така наречения от мен, ако щете, централен пул, а, някакво средище на финансова информация, а, което да подготви нещата за разговорите в Париж от финансова гледна точка. Още не сме решили тази задача. Но ние определено се стремим да, да създадем един такъв механизъм за събиране на финансова информация. И така, е това е любимия ми въпрос от всички, което задавахте. Как се гледа на Европейския съюз? Определено, несъмнен лидер по амбициозност на целите, по строгост на тяхното преследване – и е, несъмнено лидер по поета пред самия съюз отговорност. Искам да го подчертая. Ролята на Европейския съюз се цени високо, особено от развиващите се страни. А, понеже Европейския съюз тегли колата. Има много страни, които бутат, е, но Европейския съюз тегли и тук, как ще трябва да се постигне едно равновесие – и тази лидерска роля на Европейския съюз, казвам, високо се цени от развиващите се страни. Очевидно, всяка от развиващите се страни иска повече. Това е разбираемо. Но, общо взето, като образец, Европейския съюз определено е, е оценяван високо. Е, още повече, че Европейския съюз вече успешно разкъсва до сега неразривната връзка между брутния вътрешен продукт е, и парниковите емисии. И е, развиващите се страни намират този опит за особено полезен. Благодаря. Втория кръг изказвания сега ще започне. Моля колегите да се придържат към времевия регламент от една минута. 18-тина са се записали до сега за този втори кръг и веднага давам думата на Иво Белит. Благодаря, господин председател. Госпожа Фигерес, ето, Два кратки въпроса. Първо, вие говорите за е, образеца, който представя Европейския съюз и в тази връзка системата за търговия с парникови емисии. Успяхме да избавим е, СТЕ от е, провал чрез резерва за пазарна стабилизация, но този модел как може да се разпространи в други континенти и каква ще бъде ролята на, на тази система за търговия с емисии в Париж? Втория ми въпрос е за финансовата подкрепа. Говорите за Индия, за технологичния трансфер. Е, Индия очевидно е, се справя с това, но финансовата подкрепа може ли да се превърне в е, фактически технологичен трансфер, т.е. да се използва за това. И по-нататък по отношение на ИКАО, понеже не се очаква споразумение в тази област съвсем скоро, как гледате на компенсирането на емисиите на е, международните полети. Например, аз като летя до, е, до Страсбург, си плащам е, за въглеродния отпечатък на, на, на своето пътуване по въздуха, някъде 10 евро ми струва, но представете си, ако това стане международна световна практика, какви огромни пари могат да се съберат. Благодаря. Следващия въпрос. Благодаря, господин председател, госпожа изпълнителен секретар. Благодаря ви най-напред за това, че се озовахте на нашата покана и за качеството на отговорите, които вече дадохте на колегите, задали първи въпросите си. Аз съм докладчик от името на Европейския парламент по доклад по инициатива на парламента за КОП-21, ново международно споразумение за климата в Париж. Такъв е слова на нашия доклад – и аз бих искал да, да, да, да очертая някои основни линии от този доклад, за да покажа, че ние, членовете на Европейския парламент, се вписваме удачно в, в образа, който представя Европейския съюз пред останалата част от света. Е, ние търсим компромис помежду си, проче, между различните политически групи, и смятаме, че Европейския съюз би следвал да намали парниковите си емисии до 2030 година с не по-малко от 40%, относителният дял на възобновяемите да нарасне с 30%, енергийна ефективност от 40%, пълно премахване на световните емисии на парникови газове до 2050 година търсим ние. Предлагаме да се поеме един годишен ангажимент. т.е. още е, по-често според нас следва да се прави преглед на постигнатото. И последно, за финансирането на всички тези дейности. Знае се, че крайгълният камък на Парижското споразумение в края на месец ноември е, ще бъде именно финансирането. И аз бих искал да ни кажете повече за е, финансово новаторските идеи, е, е, които така се разискват вече, предполагам, за да се стигне от тези 100 милиарда долара до 2020 година. Благодаря, господин Ванкин. Благодаря, госпожо Фигери, сетата в средата. Благодаря ви за това, че се отзовахте нашата покана. Е, знаете, нещо доста не, не, необичайно, внезапно по-скоро стана в Австралия с нощи. Е, правителството падна, има, има ново правителство, вероятно може да се промени и политиката е, и в положителен, и в отрицателен е, смисъл. Любопитно ми е вие как бихте коментирали това и възможностите да се, да се повиши нивото на амбицията с поредни правителства. Сега по отношение на, на Китай. Това, с което е готов да се ангажира Китай до 2030 година, определено разочарова очакванията. Вие как бихте коментирала? Благодаря, Нил Сторва. Благодаря, господин председател. В този контекст обикновено се възприема един от двата подхода – Единият е да принуждаваме държавите да свършат някаква работа, другият е да се опитаме да разберем е, как стоят нещата на глава от населението. Понеже една Финландия може да има 5 милиона е, души население, е, а друга 5 милиарда. И е, относителното въздействие е, върху околната среда е различно. Аз е, е, категорично се противоставям на, на принципа за е, така наречения един аршин, е, е един критерий и е, съответно могат да бъдат разбере, разбрани отрицателните настроения в някои страни. Господин Ек, господин председател, благодаря ви, госпожо изпълнителен секретар. В впечатлен съм от вашия оптимизъм, макар да не го споделям. Намаляването на въглеродните емисии за да се овладее е, световното затопляне до 2 градуса по Целзий до 2050 година е едно. Но от друга страна търсим растеж, економическо благоденствие и се получава някакъв порочен кръг на нещо някъде около 300 милиона тона е световното производство на месо е, по настоящем. По прогнози на ФАО до 2050 година е, това количество ще се удвои. И е, какви са съответно прогнозите на ФАО за парниковия ефект на цялото земеделие, на селското стопанство, съответно на животновътството. И такива прогнози ще се отчитат ли в преговорите или въпросът за животновътството, за, месопроизводство, ще бъде подметен в ъгъла, както и до сега. Благодаря, господин Яворин. Благодаря, господин председател. Три кратки въпроса Да, ясно е, че националните ангажименти е, са далеч е, от е, е, това, което трябва да бъдат, е, за да се овладее положението до 2 градуса Целзий. И какво смятате да правите? Е, е, значи, Значи единия от подходите е рязкото увеличаване в хода на изпълнението, но, но има ли други? А вторият въпрос е за правата на човека. Какъв е този аспект на, на парижкия процес, особено особено на правата на местното население, на а, традиционното население? И на трето място, в тези преговори не се водят в изолация Продължават преговорите за устойчивите цели за развитие в рамките на ОНЕ, например. И как съгласувате този процес на целите на хилядолетието от една страна е, и е, целите за овладяване изменението на климата от друга. Благодаря. Благодаря, госпожа Еви. Благодаря, господин председател. Аз също щях да питам за схемата за търговия с емисии, но от малко по-друг ъгъл, за разлика от колегата Белет. Премиряването на екологичните е, и економическите цели е, може да доведе до прилагане на СТЕ в световен международен план. Само, че в Европа, оказва се, тази система през последните 10 години е напълно неефикасна. Четири пъти е, са преразглеждани нормите, не, не се получава някакво намаляване на емисиите, е, освен това се поставя в крайно неизгодно положение европейската промишленост – Шири се финансовата спекулация и злоупотреба. Всичко това е доказано. Дори прокурорски разследвания са водени, е, в това число в Италия, в Милано. Тя, имайки предвид е, е, този е неблагополучен европейски опит, какви са намеренията за схемата за търговия с емисии и не би ли било следвало е, да, достатъчно храбро да погледнем и альтернативни модели, като например е, данъчното облагане на въглеродно съдържание на определени стоки и услуги, което би било революционно в сравнение с е, днешния подход. Благодаря, благодаря ви за много интересния разговор до сега. Приятно беше да се чува, че Европейския съюз е след, сред несъмнените лидери в процеса, но има някои области, които будят тревога и в Европейския съюз. И бих искала да, да чуя какво мислите е, за тях. По-настоящем, например, до ден днешен е, в Европейския съюз продължават да се строят електроцентрали за лигнитни въглища е, с значителен дял в въглеродните емисии, с среден полезен срок на действие на такава една електроцентрала от 40 години. Освен това, има редица държави членки, които все още щедро се субсидира изграждането на въглешни е, електроцентрали в чужбина. Е, по настоящен световен мащаб на тях се падат 40% от парниковите емисии. И фактически въпросите за климата не са нито национални, нито континентални, те са глобални и вече не може някой да си позволява да изнася замърсяването в чужбина, а да спазва уж някакви особено амбициозни ангажименти у дома. Как бихте коментирала и има ли, очертава ли се някаква готовност от страните да се изправят лице пред тези проблеми? Благодаря. Да, много е на следващата колега. Благодаря много, господин председател. Ние, като ваш домакин днес, Определено сме съгласни, че, че Европейския съюз трябва да намали емисиите с 40%, за да може да се започнат преговорите в Париж с положителна нотка. Какви ще бъдат последствията от това? Дали едно намаляване на емисиите от страна на Европейския съюз в такъв значителен размер, като вземам предвид други страни замърсители Китай, САЩ, дали това ще има въздействие върху световните емисии, ако останалите замърсители не ни последват и дали можем да очакваме до края на тази година да получим някакви сравними ангажименти от страна на другите големи замърсители. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря много. Господин Федерли. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашата гостенка за чудесните бележки и за това, че ни даде актуална информация какво се случва по отношение на преговорите. Европа е водача, Швеция е един от водещите примери в Европа много е важно да разберем какво ще се, разбере, какво ще се случи, ако не правим нищо, какво ще се случи за общественото здраве, за земите, които преди това са били земеделски, за да се разбере какво рискуваме, трябва да разберем какво ще се случи на световно ниво, на регионално и на национално ниво, за да сме сигурни, че когато говорим за инвестиции, парите отиват в правилната посока. Има много, които не искат да направят инвестициите, говорят непрекъснато за разходи и искат всичко друго да бъде инвестиции. През 70-те години ние разкъсахме връзката между БВП и въглеродните емисии. Нашето БВП нараства най-бързо в Европейския съюз и е едно от най-силните в света. И също време ние успяваме най-много да намалим своите въглеродни емисии. В Швеция остава да се свърши много работа, но търсим и нововведения, търсим нови сектори, нов начин за растеж и искам това да се види в бъдещите дискусии, защото ако не търсим тези нови измерения, тези иновации, няма да можем да приключим преговорите в подходящ начин. Благодаря, казва председателя. Сега госпожа Торес. Благодаря ви за това, че сте тук. Искам да кажа нещо във връзка с един аспект, който не беше споменат, като част от борбата срещу измененията в климата. Трябва да говорим за изменение на производствения метод. Трябва да обърнем нещата на 180 градуса, когато говорим за потребление на енергия трябва да променим нещата така, че източниците да са възобновими, да имаме демократично управление на мрежите. Трябва да приключим енергийната бедност, която засяга повече от 10% от европейските граждани. Основната причина за климатичните промени е горенето на изкопаеми горива, а ние не искаме да загубим цялата планета, така че трябва да спрем да го правим. Също така не трябва да насърчаваме обмяната на емисии, защото тези с най-много пари излиза, че могат да замърсяват най-много и по този начин най-богатите продължават да увеличават своето богатство. Трябва да бъдем смели, да имаме политическата воля да разработим един модел, който носи отговорност както за отделния граждан, така и за цялата планета. Всичко останало е просто повърхностно. Това трябва да бъдат нашите основни цели. Thank you very much. And now Miss Oaken. Благодаря. Сега госпожа Окън. Благодаря много за чудесната презентация. Преди само бях чувала за вас, но наистина се радвам, че отговорихте на моите високи очаквания от историите, които съм чула за вас. Това, което ни трябва, са много реалистични послания. Някои политици подхождат към въпроса така, все едно можем да се споразумеем, да водим преговори с природата, а не е така. Така че ни трябва ясна преценка и понякога ми се иска политиците или лидерите да бъдат толкова ясни, колкото са сега Пентагона и НАТО, да признаят какво се случва с беженците, какво ще стане, ако не действаме бързо. Това, което искам да ви попитаме, следното. Можете ли да ни уверите, че не само положителните неща се отчитат за Европа и за държавите членки, а също така, че ще бъде направена оценка и доколко отрицателните емисии са взети предвид. Тоест, имам предвид дали реалистично са погледнати нещата, дали реалистично е отчетен ангажимента, защото не всичко е само положително и трябва да видим истинската картина за да можем да работим възоснова на реалността. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Добре дошла. Госпожо Фигерес, идвате всеки път преди КОП. Няколко пъти сме се виждали. Вие винаги сте много оптимистично настроена. Този път искате да имаме скоп без драма и без забавяне. Не го обещавам, просто се надявам на това. А казва оратора, в такъв случай исках да ви почерпя с една с една бутилка шампанско и да знам за колко дни да си запазя хотел за няколко дни или е, да остана и уикенда, както обикновено. Понякога се налага да работим и събота сутрин, понякога дори събота вечер и неделя. При всички положения бутилката от шампанско съм ви обещал, като приключим ще я получите. Няколко пъти казахте, че амбицията е да се постигне е, неутралност до втората половина на века. Ако това се случи до 2100 година, това може би е прекалено дълго. Вие казвате, че до 50-та година трябва да има 50% намаление. Има ли нещо за 2050 година, което може да бъде точно зададено в текста на КОП? И накрая финансирането, големия въпрос. Това е последното нещо, което ще трябва да решим и ще го направим четвъртък, петък, може би събота. Става въпрос за тези 100 милиарда след 2020 година. Някои от колегите зададоха този въпрос. Ще бъде наистина трудно за финансовите министри да поемат ангажимент за период след 2020 година. Има ли нещо, което да представлява вариант за съвместно обществено и частно финансиране, което да покрие периода 2020-2030 година? Благодаря. Благодаря много. Сеп Данс. Благодаря. Благодаря на нашата гостенка за това, че дойде днес. Видях вашата отдаденост в Лима, сериозната работа, която вие свършихте, задачите, които си поставихте. Изглежда ще продължите да работите по същия начин и сега, и за в бъдеще, така че много ви благодаря, че дойдохте при нас и ни обяснихте какви ще бъдат следващите стъпки. Разбирам, че по отношение на спазването, ние всички заедно започваме да се занимаваме с една система, която по-скоро насърчава, отколкото налага споразумения. На национално ниво, на международно ниво това има смисъл, но различните нации имат различни системи и съответните движения могат да упражнят въздействие върху начина по който се взимат решения. Има ли нещо, което може да бъде направено с помощта на съществуващите инструменти, например механизма за чисти технологични разработки, въобще фондовете, които са отделени за това, има ли нещо, което ще позволи на неправителствените организации и гражданските движения да принудят правителствата да работят в тази насока. Благодаря, казва председателя. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам нашата гостенка и ще, попитам, ще я помоля да ми даде информация за два по два въпроса. Казахте, че ще е много важно да получим финансова и техническа помощ за развиващите се страни. И, например, Европейския съюз може да направи много повече по отношение на сътрудничеството и развитието. Да речем като част от външната политика. Така че да имаме повече солидарност, повече справедливост и е повече сближеност дори, защото в някои държави членки инвестициите в възобновяеми източници, вместо да се увеличават, намаляват. Това, което искам да знам е къде се намираме ние по отношение на този процес, какви са вашите реалистични очаквания и що се отнася до ролята на недържавните органи, т.е. гражданския сектор и частния сектор е добре да се признае тяхния принос но вие самата удовлетворена ли сте от ролята им в процеса или смятате, че биха могли да изиграят много по-голяма роля, много по-решителна роля на всички нива и във всички фази на процеса, за да може в Париж да бъде подписано споразумение, което е още по-амбициозно. Благодаря, казва председателя господин Бранан. Благодаря, господин председател. Радвам се, че нашата гостенка е тук. Мисля, че този следобед никой още не е говорил за горско стопанство. А, знаете, че горите са много важни за улавяне на въглеродния диоксид. 10% от нашите емисии се покриват от нашите гори. Наскоро обсъждахме стратегията за горите в Европейския парламент и искаме да увеличим залесяването в горите, но нямаме обвързващо решение и съответна цифра. Просто искаме да се използва повече дърво в строителството, което улавя съответно не излъчва въглероден диоксид, също така Знаете за сделката, която беше включена с перуанското правителство, на тях им се плати, за да не изсичат своите гори. Може би можем да направим едни такива проекти, партньорски проекти. Да речем, Обединеното кралство може да бъде партньор с Уругвай да им плати, за да не изсичат част от горите си и а, това наистина е част, би могло да бъде част от политиката на развитие и ще бъде ключово да запазим горите си. Благодаря, казва председателя последната колега госпожа Адамбах. Няма да използвам времето си, защото виждам, че а, ще ви останат само 11 минути, за да можете да отговорите на всички тези въпроси. Благодаря, казва председателят. И сега една много важна част от дискусията, при която госпожа Фигюрес ще може да отговори на тези много интересни въпроси. Не знам а, как да се справя за 11 минути. Винаги ли така облъчвате своите гости с въпроси и заливате? Дисциплината обаче при вас е много добра, наистина. Нека да започна с следното всички въпроси, които са свързани с финансирането. Определено в момента се търсят иновативни инструменти, чиято цел е да намалят риска в инвестицията или по какъв друг начин да го кажа, да се използват все по-намаляващите обществени ресурси, за да може да се привлече и то при нисък риск частна инвестиция. И а, нещата работят много съгласувано между правителствата и международните банки, за да се намери начин това да се случи. Помолихте ме да дам пример за иновативно мислене. Ето ви примера. В момента имаме 500 милиарда които банките притежават и се чудят как могат да ги използват, за да увеличат своето портфолио в страни, в които страните се интересуват от операции, от действия, свързани с смягчаване на последствията за климата. Това преди не е правено. Сега вече има зелени облигации, много други инструменти, но в момента наистина се търси начин, по който да може да се предостави подходящо финансиране за много неща, включително и за горското стопанство, за горите. Това е нещо, което е част от програмата, вече има споразумение. И а, сделката между Норвегия и Перу е пример за това, но не е единственото нещо. Защото тук ще имаме финансиране базирано върху резултатите. Тоест ние не даваме аванс, а плащаме за резултати. Това може би е чудесна идея по отношение на горите, защото знаем, че при тях нещата са много сложни и също времено горите са от изключително значение и за севера, и за юга. И наистина, ако има нещо, което да е много напреднало в мисленето на всички нас, е точно това по какъв начин да продължим да работим от оперативна гледна точка и как да предоставим финансиране. Тук имаме добри новини. Сега, по отношение на финансирането за 2020, новините опасявам се не са толкова добри. В момента това, което се опитаме да разберем е как можем да стигнем до финансирането за 2020, но честно казано не се, не се обсъжда изобщо и не се отделя необходимото внимание на това какво ще случи с финансирането след 2020. Не можем да съберем 100 милиарда до 2020 година и след това да се откажем. Това трябва да продължи. Така че наистина оценявам вашата подкрепа по този въпрос националните ангажименти, вноските. Те ще бъдат изпълнени и аз наистина напълно вярвам, че те ще се увеличат. Причината за това е, че те представляват национален интерес. Никой не насилва нито една страна да а, включи в своята вноска нещо, което е извън нейния интерес. Знаем, че най-силният двигател е собствения интерес и смятам, че тези неща наистина ще бъдат спазени, защото на тях се гледа от гледна точка на националния интерес. Разбира се, имат и световен и полза за света като цяло, но основно представляват защита на националния интерес, на националните условия. И всъщност в този случай просто по този начин успяваме да донесем ползи за световната програма. Напълно съм съгласна с господина, който каза, че е алергичен към идеята един размер става за всички. Няма един единствен начин да се правят нещата, няма един единствен правилен вариант и Гъвкавостта, която е заложена в Парижкото споразумение, е както силна, така и слаба страна. Затова верификацията и отчетността трябва да са много силни, за да сме сигурни до каква степен страните участват и изпълняват задълженията си по Парижкото споразумение. Китай. Да. 2300 година за започване на емисии, но 2020 година те казват, че ще се откажат да използват а, въглища. Преди известно време аз щях да ви кажа, че не съм сигурна, че въобще това някога ще се случи, но последните данни показват, че вече са започнали да спада процента на използваните въглища и всичко това е следствие на национален интерес, така че наистина трябва много да се радваме за това, че съществува такова нещо като национален интерес. Сега за месото. Месото, съжалявам, няма да бъде включено. Разберете, че това е една огромна конструкция, която се строи за в бъдеще и в момента споразумението дори не покрива енергетиката, т.е. ние няма да уточняваме технологията, която трябва да се ползва също така. Няма да има и препратки към месото, това го казвам за сега като вегетарианец, но вярвам, че трябва да продължим да обединяваме силите си и да оказваме натиск от долу нагоре. Трите въпроса от ваша страна. <laughs> Как стана така, че вие седнахте до мен? Точно за това е много важен крайния резултат, за да може да имаме зададена крайна точка и именно поради това се появи едно малко политическо движение, но има сериозна подкрепа. Ако има едно нещо, което искам да подчертая тук и което е от изключително значение, е да имаме тази крайна цел за втората половина на века. Трябва да постигнем неутралност и това трябва да е заложено, циментирано в споразумението от Париж. Правата на човека. Всъщност тук имаме един кратък списък. Права на човека, равнопоставеност между половете, правата на бъдещите поколения, всички тези неща ще бъдат големи показатели. Няма нищо, което да бъде разписано специално за тях, но тези принципи ще са водещи за споразумението, включително принципа за човешките права. По какъв начин това се координира с схемите за търговия? но смятаме, че всички тези неща ще могат да се допълват и да се засилват. централите, които работят на въглища и финансирането, знаете, че все повече и повече банки, включително и такива, които са сключили двустранни споразумения, започнаха да се изтеглят от финансирането на работещите с въглища ТЕЦ. През последните 12 до 18 месеца това вече е тенденция и причината за това е, че ние знаем, че две трети от изкопаните горива трябва да си останат в земята. Мисля, че е нечестно да кажем, че останалите големи замърсители не ни следват. Да, наистина е много важно Европейския съюз да води процеса, но вече имаме 63 страни, които са заявили своите ангажименти. Това е обществена информация и знаете, че голяма част от големите замърсители следват тази тенденция и правят това, което могат, за да се намери разрешение. Много съм съгласна с това, което беше казано от това на шведския колега да се използва възможността като история, като наратив. Ние винаги сме говорили за това колко е страшно, че климата ще се промени, колко е скъпо да се справим с това, но сега трябва да видим положителните резултати, да ги превърнем в водещи истории и да видим всички възможности, включително и енергийната бедност, като възможност да работим по промените в климата. Колеги, знам, че наближава момента да гласуване, но ще ви помоля да запазите тишина, защото предстои да чуем още няколко важни отговора на интересни въпроси и вярвам, че повечето от нас бих искали да ги чуят, нали така? Ще бъда много кратка. Целите за 2050 да. Бяхме много ясни в IPCC за целите, като се прави ясно разграничение между развити и развиващи се страни, така че 2030 година, 2050 година, това са по-важните краткосрочни цели, които не трябва да забравяме. Освен това, ЮНИП трябва да видим какво те са направили по отношение на неутралността и отчитането не само на въглеродния диоксид, но на всички други парникови газове до 2070 година. Само две още неща. Спазването на задълженията зависи от процеса за мониторинг, верификация и отчитане който ще бъде създаден. В момента това е обект на много разгорещени дебати, но по този начин правителствата ще могат да бъдат държани отчетни. И накрая нека само добавя нещо за ролята на неправителствените организации, която е от изключително значение. Наистина много страни не са отворени към това, но през последните 18, 12, 18 месеца има наистина много отчитане на тяхната роля и се надявам, че това ще види своя добър завършек в конференцията в Париж. Благодаря ви. Госпожо Фигерес, благодаря ви сърдечно. Мисля, че мога да кажа, че от името на цялата комисия ви желаем голям успех относно подготовката на конференцията в Париж през следващите месеци. Благодаря ви, че наистина успяхте за 11 минути да отговорите на толкова много въпроси. Изключително впечатляващо. Благодаря ви, всичко най-добро. Две минутна почивка ще направим и след това ще продължим с гласуването. Благодаря ви. Okay, dear colleagues, we start the voting. Uh, the first item... Уважаеми колеги, започваме с гласуване. Първо, възражение съгласно член 106 от правилника удължаване срока за одобряване активното вещество лифозат. Има искане, което е поступило от АУДЕ за 20-секундово изказване. Господин Гербранде, заповядайте. Да, благодаря. Искам да подчертая, господин председателю, че ние се чувстваме изключително неловко по отношение на глифозата по-настоящем. Комисията знаят години, че в края на тази година изтича срока за глифозата и много трудно да се приеме забавене. Но решението относно бъдещото използване на глифозата трябва да се основава на а, данните, които ще постъпят от забавеното проучване. Тоест, отново изпадаме в ситуация параграф 22. Тоест, ако а, дадем това удължаване на комисията, добре, но повече няма какво да удължаваме. Благодаря. Благодаря, господин Гербранде. И сега а, Обединена левица също имат искане. Госпожа Конечна, заповядайте за изказване. Благодаря, господин председател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 документа и за това би било справедливо, предвид значимостта на проблема, да дадем възможност за удължаване the members of the committee for the Roku Благодаря. Сега ще гласуваме електронно дали подкрепяте искането на групата на Обединена левица за поименно гласуване. Моля тези от вас, които са за, гласувайте. Okay, okay everybody has voted. Благодаря. Край на гласуването. It's rejected. Oh, 24. Yeah. Yeah, more than one fourth of the committee supported the request, so... И така ще гласуваме поименно, тъй като вотът показва това желание. Сега нека да гласуваме е, самото предложение. Моля, гласувайте. Everybody has voted. Приключихте ли? Край на гласуването. It's re rejected. It's rejected. Отхвърля се. Thank you. Благодаря. Продължаваме. пределни стойности, емисии, одобряване на тип двигатели с вътрешно горене извън пътна техника. И така, започваме с самото гласуване. Съобщение по 68 изменение. Има малка грешка в списъка за гласуване. Посочваше там, че се, ако се приеме трети компромис не се гласува 68 изменение, но това е грешка. Дори и да се приеме трети компромис, трябва да гласуваме 68 изменение. И така започваме с самото гласуване. Първи член, 80-то изменение, господин Ек. За. Против въздържали се, отхвърля се. 81. Езиково не гласуваме. 82. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Режим на електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 83-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. То е сходно с предишното. 84-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 85-то. За против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 е оттеглено. 90-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Режим на електронно гласуване. Close the vote. Край на гласуването. Приема се. 92 за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето. Заедно с 91 идентични са за. А, извинете, те падат. Трябва да свикна и така 39, 34 идентични. Извинете, 93 и 94 поправя се председателя. Обещавам да се усъвършенствам. Съвместно гласуваме 93 и 94 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 95 за Не, отхвърлено е. Предишното. И така. За, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто изменение и девето на имко. За, против, въздържали се, приема се. 96 за. Против. Въздържали се. Ще го проверим. Електронно гласуване, моля гласувайте. 96. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 97 и 98 заедно моля, гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. 99-то е оттеглено, 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме го. Електронно гласуване. 102. Край на гласуването. Добре, че го проверихме. Приема се. 100. За. Против. Въздържали се. Нека го проверим. Електронно гласуване на стотно изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Със същия резултат. Пети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девето, заедно с 110, идентични, за, против, въздържали се, приема се. 111 за. Против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 15. За против, въздържали се. Да го проверим. Електронно гласуване, имко 15. Моля гласувайте. Close the vote. Край на гласуването. Приема се. Сто за. Против. Въздържали се. Нека го проверим отново. Режим на електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Имко 16. In favor. За. Amendment 115 was rejected. Да ви напомня, че 115 бе отхвърлено. Гласуваме 16 на имко. За, против, въздържали се. Приема се. 17 имко. За, против, въздържали се. Проверяваме го. Режим на електронно гласуване. Close the vote. Край на гласуването. Приема се. 18 на Имко. За. Против. Въздържали се. Приема се. 116 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 117 за. Против въздържали се, отхвърля се. 118. За. Против. Въздържали се. Да го проверим. Електронно гласуване. Изменение 118. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Да го проверим. 12 изменение. Електронно гласуване. Моля гласувайте. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. Права бяхте. 13. Изменение на много моля, вдигайте ясно ръка, не е ясно как гласувате. 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. 126. За. Против въздържали се. Електронна проверка. Моля гласувайте. Close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 127. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, да го проверим. Гласуваме 100. 27 електронно. Гласувайте, моля. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 128 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да го проверим електронно. Гласуваме 128. Моля, гласувайте електронно. Vote is closed. Край на гласуването. Rejected. Отхвърля се. Сто двадесет и девето и 19 на идентични. За. Против. Въздържали се. Приема се. 130 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. 130 електронно гласуване. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Прави бяхте, отхвърля се. Future. 131. Uh... 131 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 132 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да го проверим. Гласуваме 132 електронно. Моля гласувайте. Vote is closed. Up. Край на гласуването. Отхвърля се. 133 за против въздържали се. Отхвърля се. 134 не се гласува. 135 за. Против. Въздържали се. Приема се. 136 не гласуваме. 20 на имко. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ясен беше вода. Добре да проверим. 20 на ИМКО. Моля, гласувайте електронно. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15. За. Против. rejected. So we vote on 15. We vote on 15. We vote on 15. Uh, amendment 14 was accepted. 14 то бе прието. Сега трябва да гласуваме 15-то изменение. Моля гласувайте 15-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 21 наимко за. Против.

против, въздържали се, приема се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. 18 и имко 23 идентични за, против, въздържали се,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 Въздържали се? Струва ми се, че се приема, но нека да проверим. Гласуваме 25-то на електронно. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Uh, 163. за. Против. Въздържали се. Проверяваме го електронно. Моля, гласувайте 163. Край на гласуването. Приема се. 163. 164, 165 идентични се. Гласуваме ги съвместно. За, против, въздържали се, приемат се. 20 и 26 на имко. Съвместно гласуваме за, против, въздържали се, приемат се. 21 и 27 на имко. Не. 21 само. За. Против. Въздържали се. Приемат се. 27 немко пада. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 166 за. Против. Въздържали се. Да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. 167. За. Против въздържали се. Да го проверим електронно. Моля, гласувайте 167. Vote is closed. Край на гласуването. It's rejected. It's rejected. Отхвърля се the most important moment <laughs> our chair arrived. Ето в най-сюблемния момент нашия председател влез. Okay. Um, 168 now. 168. Okay, 168. 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да го проверим. Моля, гласувайте електронно 168 за. Гласувайте, прощавайте. Край на гласуването. Един глас повече на НП. Vote is closed. Край на гласуването. Rejected. Отхвърля се. 24 и 30 на имко. За против, въздържали се, приема се. 169. 25 и 31 на Имко. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо. И 103. И 104. Моля, гласувайте ги заедно за, против, въздържали се, приемат се. 32 наимко за, против, въздържали се, отхвърля се. 171 за, против, въздържали се. Да го проверим. Гласуваме 171 електронно. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. С малка разлика, но се приема. 33-то на имко. За, против, въздържали се. Приема се. 26 то и 34 то наимко идентични за, против, въздържали се, приемат се. 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27, 173 и 35 немко идентични за, против, въздържали се, приема се. 174 и 175. Гласуваме ги съвместно за, против, въздържали се, отхвърлят се. 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 наимко за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре. Електронна проверка. Гласуваме 36-то наимко. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. We can just come here and... Ако искате, заповядайте и ми помагайте. Десети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Amendment 29. 29 и 38 наимко идентични за, против, въздържали се, приемат се. Пада следващото. 101. За. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото е оттеглено. Десето на имко. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 192. За против, въздържали се, отхвърля се. 195. Добре, проверяваме. 192 с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 195 за. Против въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. 195 с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 196. 197 и 198. Съвместно гласуваме за против, въздържали се, отхвърля се. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. 200. 201, 205 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 202, 203, 204 и 39 на имко. Идентични изменения за, против, въздържали се, отхвърлят се, струва ми се. Но нека да проверим. Да проверим. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 206, 207, 208 и 40 на имко. Съвместно ги гласуваме. Моля за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 209. За против, въздържали се, отхвърля се. 300 за Моля, вдигайте ясно ръцата си. Против, въздържали се. Ще го проверим. Гласуваме 300 електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се, но не беше и ясно. Може би, след като вдигнахте ръце, променихте мнението си. 57 член към него има устно изменение. Има ли възражение? Ако няма възражение, ще гласуваме устното изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 213 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 214 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 компромис. За против, въздържали се, приема се. Единайсти компромис за против, въздържали се, приема се. Четиринайсти компромис за против, въздържали се. Нека да проверим. Струва ми се, че се отхвърля. Гласуваме електронно 14 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Винаги е по-добре да проверяваме. 15 компромис за против, въздържали се. Същото е мнозинството, както и при предишното гласуване, значи се приема. Но, ако желаете, да го проверим. 15 компромис. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис yeah. 325. Uh, извинете, изменение. Нямаме 200 компромиса, очевидно. Добре. 225-то изменение на госпожа Кайнен. За. Против въздържали се. Да го проверим. Изменение 225. Гласуваме електронно. Open. Electronic vote is open. The vote is closed now. Край на гласуването. Отхвърля се. 13 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 231 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 232. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 230. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да го проверим. Гласуваме 230 изменение на госпожа Каденбах електронно. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 компромис за, против, въздържали се. Да го проверим електронно. Гласуваме компромис 16. Моля, гласувайте. Компромис 16. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Тогава трябва да гласуваме отделните изменения. 242 съответно и 43-то на имко за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, да го проверим. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването отхвърля се. 236 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се. Нека проверим. 41 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 235 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 компромис за, против, въздържали се, отхвърля се. Но нека да проверим. 17 компромис гласуваме електронно. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Was right. Бях прав. Uh, amendment, uh, so we have to vote on the individual. И така трябва да гласуваме отделните изменения. 240 и 44 на имко за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 компромис за,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 Electronic vote is now closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 245 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 248 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 247 за. Против. Въздържали се. Да го проверим. 247 гласуваме електронно. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 246. 246. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256 и 257. Не. До 256 в блок ги гласуваме за против, въздържали се, отхвърлят се. 257 за против, въздържали се. Проверяваме го. Гласуваме електронно 257. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 258 и 259 за против въздържали се. Проверка. 259 и 258 съответно проверяваме. Край на гласуването. Отхвърлят се. 260 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 261 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 262 за, против, въздържали се, отхвърля се. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. 265 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 и 268 гласуваме съвместно за, против, въздържали се, отхвърля се. 269 за, против, въздържали се, отхвърля се. 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 то и 270 то съвместно гласуваме за, против, въздържали се, отхвърлят се. 271 за, против, въздържали се, отхвърля се. 272 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега, точките от преамбюла. Първо, изменение 45 съответно за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис четвърти за, против, въздържали се, приема се. 48 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Първи компромис. За против, въздържали се, приема се. Втори изменение на имко за, против, въздържали се, приема се. 211 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54. Три части. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка на втората част на изменението. Изменение 54. то Край на гласуването. Отхвърля се. Трета част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 55. то За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. 55 на 55-то електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 56-то и трето на имко за... Не, само 56-то. Гласуваме го отделно. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Електронна проверка на 56-то изменение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето наимко. За. Против. Въздържали се. Приема се. 57. За. Против въздържали се. Да го проверим. 57. is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Резултатите са много близки, трудно може да се вземе решението. И така, втори компромис за против възражение въздържали се, приема се. 59-то изменение. За, против, въз... въздържали се, приема се. 60-то. За, против, въздържали се. Електронна проверка. Трудно е да се разбере резултата иначе. Край на електронното гласуване. Отхвърля се. Трети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 61 пада. 62. За. Против. Въздържали се. Приема се. 63. За. Против. Въздържали се. Приема се. Okay, yeah. So now we come to amendment 68. We have to vote about it. Uh, who is in favor? Трябва да гласуваме това изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Проверяваме го. Електронно гласуване на 68. Vote is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се 70-то изменение. За. Против. Въздържали се. Пак трябва да проверим по електронен път, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 71 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 72 за. Против. Въздържали се. Приема се. 74-то за, против, зажали се, отхвърля се. Имко четвърто за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение и 76-то блок за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 6 за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. И последно гласуваме целият текст изменения и допълнения по електронен път. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Сега ще гласуваме проекта за законодателната резолюция в цялост е по електронен път. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. И накрая решение за започване на междуинституционалните преговори по електронен път. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравения за докладчицата. Така, сега ще предам председателството на нашия титуляр, председател господин Лавия. Благодаря ви за съдействието, колеги. Now we can uh, start to vote. Е, сега можем да пристъпим към гласуването на доклада Белет за Европейски енергиен съюз. Компромис едно. За. Моля, вдигайте ръка. Приема се. Второ, е, шести компромис за. Против въздържали се, приема се. Сега гласуваме първо изменение на колегата Гзиб за против, въздържали се, отхвърля се. И изменение 12 Фелнер за против, въздържали се, приема се. 13 за против, въздържали се, отхвърля се. Седмо компромисно за против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против,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 Компромисно второ за. Против. Въздържали се, приема се. По-нататък. Компромисно пето. За. Против. Въздържали се, приема се. Компромисно. Не, изменение 57. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромисно 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 80-то на колегата Гербранде за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 82 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 83-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 84-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 86-то за. Против. Проверка. Гласувахте ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. Сега изменение 91 на колегата Петър Леза. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение компромисно 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 107 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 108 за, против, въздържали се, проверка. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 109. За. Против въздържали се, приема се. Компромисно трето за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, проверка. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно четвърто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 137 за. Против. Въздържали се, прием се. Изменение 141 за. Против. Въздържали се, прием се. Изменение 144 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 146 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 148 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 147 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 145 за. Против задържали се, отхвърля се. Изменение 149 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 150 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, Сдържали се, проверка. Започнете гласуване. Всички гласуваха, да. Още. Прекратете гласуването.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 Ако всички са гласували, прекратете гласуването. Приема се. 172 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 173 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 173 за. Против. Въздържали се. Проверка. Прекратете гласуването. Приема се. 175 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 177 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 178 за. Против. Въздържали се. Приема се. 180 за. Против въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, проверка. Прекратете гласуването. Приема се с един глас за. 197 за. Против. Задържали се, отхвърля се. 198 за. Против. Задържали се, приема се. И сега стигаме до гласуването на целия текст, изменение и допълнение. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Да, прекратете гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика и благодарности. Можем с това да закрием заседанието, а следващото ще бъде на 22 септември. Sì, mi devo prendere due cose sulla... quelle cose colorate.